Good morning, everybody. Um... Добро утро на всички. Благодаря ви, че сте тук тази сутрин. Сигурна съм, че а, още колеги ще се присъединят към нас. Приветствам с добре дошли международните експерти в залата – както и членовете на комисията по култура и образование и човешки права. Ще обсъдим множество аспекти, е, свързани е, с собствеността върху културни ценности, е, с акцент върху откраднатите произведения на изкуството. Преди няколко десетилетия бяха прияти вашингтонските принципи 44 нации се обединиха за тези принципи за търсене на справедливо решение. Декларацията, която беше прията, е фокусирана върху реституцията, за да се намери балансирано решение между предишния и настоящия собственик. Декларацията също така утвърждава моралните принципи за това, че изкуството, откраднато от нацистите и техните съюзници, трябва да бъде върнато на предишните собствениците продължават да се правят опити за дефиниране на понятието справедлива реституция. Все още трябва да се свърши още много работа. Все още липсват стандарти, по които да се третират исковете. Те са различни в различните държави. Освен това, няма стандарти по отношение на дефинициите и обещетенията. Това изслушване се организира след приемането на резолюция от парламента за искове за трансгранична реституция на произведение на изкуството, за грабане по време на въоръжени конфликти и войни. Доклада по собствена инициатива по същата тема разглежда и международната практика. Ние настояхме за изцяло прозрачен пазар, разследване на происхода, което да гарантират, че ще има справедливост. За Европейския съюз е, е важно да има надлежна проверка, когато става за произведения на изкуството. Е, особено но става дума за произведения собственост на еврейски семейства, но не само за такива. Множество Откраднати е, картини и скулптури все още не е ясно, че е собственост. Е, са. Е, около 600 хиляди казва Вашингтонската конвенция, но тази бройка не е точна, защото не става дума за заграбването само от нацистите, но и за техните съучастници и съюзници. Трябва също така да си припомним, че Втората световна война конфликтите не приключват, те продължават по света изкуствата. Продължава също и заграбването на изкуство а, искам да поканя предишния председател на Комисията по правни въпроси и докладчик по нашия доклад посветен на тази тема и да му дам думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е огромно удоволствие а, да бъда тук е, днес като предишен председател на тази комисия и докладчик е, по доклада посветен на днешната тема. Ще се огранича, за да не отнемам времето на следващите оратори, е, само с два коментара. Вие вече споменахте, че изминаха две десетилетия, откакто 44 нации приеха така наречените вашингтонски принципи. Принципи, касащи реституцията на произведения на изкуството, конфискувани от нацистския режим. Вие говорихте вече за това какво представляват тези принципи трябва да се каже, че Германия, но и други държави полагат усилия за спазване на принципите, но единствено Австрия а, а, ги е заложила в своето законодателство. Трябва да се знае, че през 2003 година парламента поде инициативата за проверка на правната рамка в тази област. Парламентът се съсредоточи тогава предимно върху трудностите, с които се сблъскват частните ищци, когато търсят възстановяване на произведение на изкуството, отнето им през Втората световна война. Споменахте вече резолюцията на Европейския е, е, парламент, последната реституция. Също така трябва да се каже, че през 2019 година, като следствие от тази резолюция, е, комисията призна, че на изкуството, заграбено от нацистите, трябва да се отдели специално внимание, за да се направи пазара на произведение на изкуството по-прозрачен. Комисията посочи по-точно две задължения за разследване на происхода и регистрация на транзакциите. Днес цифровите технологии предлагат огромни възможности и няма никакво извинение за това, че не се разпространява информация за собствеността на произведенията на изкуството, отнети на нацистите. Какви са правните проблеми, с, кои са, с които се сблъсквам, ще стане ясно по време на днешното изслушване, но ще спомена някои разликата в законодателството, различните задължения и така нататък. Също така трябва да се каже, че не само частните ищци а, имат проблеми, но също така и правителствата. Много от случаите са трансгранични. И а, гражданите се разочароват а, и се отказват. В заключение, само искам да кажа, че Напълно на време се повдига този въпрос. Е, напълно на време е, ще говорим за това какво не е направено, както по отношение на законодателството, така и по отношение на институционалната подкрепа в тази област. Когато става дума за заграбено е, изкуство, трябва да имаме предвид, е, че е, изкуство е било отнето не само по време на Втората световна война и не само от нацистите. Този феномен продължава и до днес. Е, последните случаи са в Ирак е, и Сирия, но също така е и в Крим при анексираното му от Русия. Благодаря ви много за коментарите. Нашата дискусия ще бъде организирана в три панела. Първият панел е посветен на реституцията на изкуство, за загравено през Втората световна война. Втория панел е посветен на стандартизацията и третия панел е посветен на общите основи за регулиране на е, сектора. Сега ще предам думата на вице-председателя на Комисията по правни въпроси. Уважаеми госпожи и господа, е, добре дошли. Първо да благодаря на господин Свобода за е, неговите думи благодаря му специално за изготвянето на резолюцията и в духа на резолюцията е това, че днес сме се събрали да продължим да говорим по темата. Ще ми позволите да водя този първи панел на родния си език. Искам първо да благодаря на шестимата експерти от панела. Нека да са ни добре дошли. те ще ни споделят своето лично мнение, техните виждания като учени. За съжаление, за този панел разполагаме само с един шанс. За това искам да ви помоля да се ограничите в рамките на 5 минути, за да имаме след това време колегите да зададат въпроси. Така че нека да отделим 30 минути за експозатата и след това да имаме поне 20 на минути за дискусията. Преди да започнем с първия оратор, ми позволете една, един личен коментар. Аз съм от федерална провинция Тюрингия, в Германия и съм лично свързана с темата 450 картини е, липсват от е, е, колекцията на замъка е, в моя регион. Е, и Имаме е, каталог на липсващото е, изкуство, е, без да има информация за липсващите произведения на изкуството, не може да се прави разследване на происхода. Това е моята лична връзка с темата. Искам да е, дам думата на госпожа Паулин Берде Периньон, правнучка на е, колекционера Жалст е, Штраус, е, е, починал през 43-та година. Той е пример за много колекционери. Тя е сценаристка, авторка, произхожда от семейство на творци. Тя ще разкаже за опитите, предприяти от нейния дядо, да си върне една картина. Има думата. Euh, Благодаря ви много. Ще говоря на френски. Благодаря, че ми давате трибуна тук. Аз нямам опит на професионалист, не съм научен работник, но започнах да издирвам картината преди три години. И всъщност искам да ви разкажа какво се случи с искането ни да ни бъде върната картината от един музей в Германия. Какви са трудностите и как открих картината, която беше е, взета от моите предци. Първото, което направих, първо започнах да издирвам по интернет. Намерих е, името на картината върху един сит Lost Art защото там много лесно всъщност се издирват подобни картини, където се твърди, че които са оповестени като с неясен происход. Той, е, тя е била открита в сейф в банка в източен Берлин и е описана много лаконично. Затова започнах да правя издирвания в архивите в Бари, Берлин, Париж, Комбленц. Е, споделих това, което бях открила с служители на музея и Е, така, бях е, готова да споделя всичко, което бях открила. Излизаше в един момент, се налагаше да се оправдавам, да давам аргументи защо е, търся тази картина. Позовавах се и е, на е, така, разпоредби за евреите от военно време, за да обясна защо е била отнета картината и беше доста травмиращо. Това е първия случай за музея на откриване на картина, взета от нацистите. Дойде експерт, запозна се с семейните архитекти архиви и е, музея е, призна, че става дума за незаконно отнемане. Е, много добре работихме с музея, обменяхме се информация. Но като че ли повечето нова информация идваше от мен. А, освен това беше сложно, тъй като аз нямах представа какъв, какви са етапите на вземане на решение за това да ни бъде върната картината. Не знаех как точно се процедира, кой решава, какви са критериите за вземане на решение. И след почти една година и повече се обърнах към френската дипломация – и така на най-високи държавни нива, за да е, могат те да разберат какво се случва и евентуално да ускорят процедурата. Музеят е, каза, че признава, че това е било незаконно отнемане, но това беше само първата стъпка в процеса. Аз не бях наела адвокат, работех сама, е, ровех се в архивите, имах възможност да отделям време и да намирам документи, но мога да кажа, че е така в е, доста кавказианска атмосфера се намирах, е, защото не бях наясно кой за какво взима решение и в какъв срок. Нямах така ответник от отсрещната страна, който да ми казва какво се случва. В края на краищата най-важното беше, че е, е, съществува този сайт, който ми даде възможност да открия картината и че има достатъчно архиви, които ми позволиха на мен като непрофесионалист да осигуря доказателствата и също отношението на музея, които бяха много честни. Но като отрицателна черта бих казала пълната липса на яснота, на ангажираност административна и на тотална дезангажираност от страна на държавата по тази тема. Благодаря ви за а, доклада. Нека сега да дам а, думата на втория панелист, госпожа Вебер, а, основател и съпредседател на Комисията за откровното изкуство в Европа. А, комисия, която работи с правителствата, музеите и така нататък. Комисията е успяла да организира връщането на 3500 произведения на изкуството. Заповядайте. Thank you. Thanks very much. 21 years ago in 1990... Преди 21 година 26 европейски страни подписаха Вашингтонските принципи за изкуство, предмети на изкуството, конфискувани от нацистите публикуваха онлайн и дадоха възможност да има справедливо решение за жертвите на Ценидма. Преди 10 години се подписа и декларация от Терезин, където се подчертаваше, че едно справедливо решение означава да се върнат тези творби на жертвите или на наследниците. Но независимо от това, само пет европейски страни са издирили и публикували е, данни за откраднати е, творби в колекциите си. Само пет страни имат национален процес за искове за тези е, творби. Само четири са, дали възмо... са вкарали закони в това отношение. И затова не е ясно всъщност кой е, решава при положение, че няма европейско законодателство. Е, повечето правителства отказват да върнат творбите или нямат ясна процедура за това. А дори е, в страните, където имат такъв е, процес, е, не е толкова лесно. Една такава страна е Нидерландия. Там има обаче правила, които защитават музеите, защото се смята, че ако музея има по-голям интерес, той може да задържи а, творбата, а ищеца не може да получи компенсация и не може и да възрази. В Брита... Обединеното кралство и Нидерландия сега поставят под въпрос как... кои правила за наследство следва да се прилагат. Във Франция също има закони, които пък спират възможността да се вземат творби от музеите. И е, в е, Европа е, много е, често е, се взима решения само от музеите дали да върнат е, творбата или не. Също така, когато една открадната картина се озове в частна колекция, е много трудно да се възстанови тя на собствениците. Трудно е дори да се започне е, процес по проблема. А, същото се отнася и за търговци, тър, тези, които се занимават с е, търговия на е, художествени творби. The accident aware eluded work of art has come to rest. Най-важният фактор е да се търси възможността да се придобият тези картини по законов път. Примерно, няма всъщност стандартна правна процедура, няма възможност за правна защита. Един иск може да бъде одобрен в една страна, отхвърлен в друга или в една и съща страна да бъде одобрен от една институция – и отхвърлен от друга. Това означава, че има пълна несправедливост и произвол, когато се е, отправят искове. Пет от 135 картини на стари майстори са върза, върнати в Чехия на внуците на е, един от убитите собственици, но те не могат да си възстановят всички останали. Освен това, има друго семейство, което е било собственик на 78 платна но е, и собствениците, и деца, и внуци са били избити и тогава, въпреки е, че наследниците са били обявени за законови наследници, след това закона ги е решил, лишил от тези права. Примерно в Италия, въпреки че музеите слагат в каталози е, откраднати картини, те не ги връщат, нито не ги връща и Полша. В Полша има Ясно е, че в музея в Познан има картини от един от много известните нацисти, които е конфискувал картини, но Полша не ги връща. Също в Австрия музей, който е всъщност част на фундация, няма законово основание да върне картините. Показвам ви картина, която се намира в Холандски музей, е, също с отказ да бъде върната по морални съображения. Още една картина в открита в търговец в Лондон. Сега е, тя е отнета в Виена, но търговецът отказва да работи по иска и картината продължава да се продава. Освен това, има случаи, в които се коментира, че няма правно задължение да се върне тази картина. Ето тази се появи е, с е, оферта за продаване само преди 6 седмици. Настоящото положение е всъщност една игра на рулетка, която е, причинява изключително притеснение и, и е, не може да бъде разбрана от е, наследниците, които търсят тези е, творби, защото няма последователност, няма прозрачност е, и няма и е, справедливо, няма и балансирано правно решение. Това не е нормалната идея на Европейския съюз за правосъдие. Би следвало настоящото положение да се промени, да има справедливо за всички жертви на нацистите и Европейския съюз има възможността да направи това. Благодаря ви за описанието на реалната ситуация. Сега искам да представя третия оратор. Това е Тако Тибитис. Битис той от 2016 година е генерален директор на Държавния музей в Амстердам, в Холандия. Преди това е бил директор на отдела Стари майстори в при Кристи в Лондон. Така че той ще ни представи перспективата на музеите. Моля ви, вместете се в петте минути, ако обичате. Благодаря, уважаеми дами и господа, ще говоря на английски. Говоря от името на Държавния музей в Холандия. Нека не забравяме ужасите на Холокоста. Холокоста, който е европейска история. И, е, и част от Холокоста беше и систематичното отнемане на, имущество, на имуществото на хората, за да се заличи тяхната идентичност. Музеите играят основна роля в този процес на незабравяне. Музеите трябва да продължат да разследват миналото, да изследват историята на обектите, на артефактите в техните колекции и трябва да публикуват резултатите си. Това е едно изследване, което никога няма да приключи, защото никога не бива да забравим какво се случи. Част от изследването и разследването е реституцията. Музеите имат за цел да помнят, музеите имат за цел да пазят колективната памет на Европа и да пазят личните истории. Част от личните истории са историите на втората, от Втората световна война. Държавният музей в Холандия има седем изследователя, които работят по разследване на историята на артефакти, загубени през Втората световна война от 1945 година до 2018. Ние работим систематично и, не, и веднага, щом имаме резултат, ги публикуваме онлайн. Това е важно, защото това е въпрос, който трябва да третираме заедно с собствениците. Трябва да работим с собствениците. Ние трябва да правим свои собствени разследвания, но също така трябва да оповестяваме нашите е, резултати и в, по време на изложбите си, защото не бива да забравяме това, което се случи през Втората световна война. Председателката благодаря. Сега преминаваме към четвъртия ни експерт. Господин Ароновиц е той. Той е специалист за модерно изкуство и през 2003 година става куратор на Бен Ури галерията в е, и музея по еврейско изкуство в Лондон. Е, след това той се връща в Сотби през 2006 година и става специалист по е, историята на изчезналите е, артефакти през 1933-1945 година. Уважаеми дами и господа, аз работя в САТБ и ръководя отдела, създаден през 1997 година за изследване на историята на артефактите на изкуството. Трябва да ви кажа, аз не съм адвокат. Аз бях помолен да говоря днес пред вас и да представя перспективата на, собственика, на собствениците на изкуство, изчезнало през 33-45 година. Но преди това нека помислим какви са функциите на изследването на този, на, на, на изследването на историята на изчезнали артефакти. Ние се основаваме на следното. Изчезналите предмети на изкуството, тяхната история трябва да бъде доказана без пропуски и на второ място се основаваме на евентуална собственост на тези предмети, които са, може би, били в някакъв момент собственост на известни личности или представители на кралското семейство. Много е важно да се концентрираме върху изчезналите предмети на изкуството между 33-45 година. Нашата цел е да документираме историята на собствеността. Тази цел става все по-трудно да се постигне, защото липсват документи, които да ни помогнат да реконструираме историята на собствеността. Независимо от трудността за достъп до документи, изследователите много често успяват да реконструират историята на собствеността. Много често трябва да се изключат претенции за собственост за периода 33-45 година. Много често собствеността не може да бъде доказана. През 2019 година аз трябва да подчертая, говоря от перспективата на частния, собствен, на частния собственик. През 2019 година собственикът призна, че притежава изкуство изчезнало през 33-45 година. Собственикът се оказва, че е закупил това произведение преди създаването на принципите от Хелзинки. Може би това се е случило, защото не е била изследвана историята на собствеността. Такива покупки се описват като покупки на добра воля. Собственици, които притежават такива произведения, непрекъснато са в несигурност дали могат да продължат да притежават тези произведения на изкуството. Това са въпроси, с които се сблъсквам непрекъснато в соцпи, когато трябва да удостоверя историята на изкуството. Трябва да ви кажа, че в Европа няма ясна правна процедура за решаването на тези въпроси. Няма ясна процедура, по която хора, които искат да си върнат предмети на изкуството, могат да заявят собствеността си, правото си на собственост. Принципите от Вашингтон са важни, те са изходна точка за диалог, но те рядко могат да накарат собственици да участват в диалога, ако те не желаят. Благодаря. А сега искам да представя петия ни колега. Поздравявам господин Жером Бенежеш. Надявам се, че произнесох името ви правилно. Господин Бенежеш е държавен служител от Фран... при френския министър-президент. От 2014 година е директор на комисията за връщане на за компенсация на жертвите на откраднато изкуство. Имате думата за 5 минути. Мерси, mesdames et messieurs. Благодаря, дами и господа. Благодаря за вашата покана, която показва, че вие отделяте внимание на инициативата, която пет страни Австрия, Франция, и Обединеното кралство, Нидерландия и Германия предприеха. Те имат всъщност правителствени мерки и институции, които се занимават с издирването и възвръщането на творби, откраднати от нацизма. Съответните комисии имат имена. Бератен де комисион за Германия, е, панела за е, възвръщане на творби, на откраднати творби в Обединеното кралство и така нататък. Те решиха да се обединят, за да е, споделят своите действия и съответно информация не е лесно, защото е, става дума за неща, които са свързани с историята на всяка отделна нация и колективната им памет. Е, искам да представя сега е, как се зароди тази идея и какви са целите на тази мрежа. Първо тръгнахме от конференцията в Лондон от 2017 година, която имаше за цел да огледа какво се случва след декларацията от Вашингтон от 1998. Министъра на Обединеното кралство за творческо наслед, културно наследство, туризъм и изкуства, каза, че е, трябва да видим какво се случва след приемането на декларацията. Установихме, че много е направено и много още има да се прави. Жертвите на нацизма и си отиват от живота без всъщност да видят а, едни справедливи решения на техния проблем. Затова ръководителите на съответните коми... национални комисии е, решиха, че е, тъй като е, издирването на такива творби е дълго и трудно, ще е по-добре да се осъществи едно транснационално сътрудничество. Е, става дума за културни е, ценности и творби, които са, могат да се движат навсякъде. И действително, те от 40-те години насам е, са обиколили много страни. В никакъв случай не се намират винаги в страната, от която са били взети, нито в институция често са и е, частна собственост. Е, реши се да създадем една мрежа, която да е, създаде и план за действие. Не беше идея да се създава бюрократична, нова бюрократична задължения, а по-скоро да се създаде сътрудничество. Френската комисия, тя сега вече става на 20 години, е, е, от 2019 година осигурява постоянния секретариат. А в, Ав... а той ще бъде поет от 2020 от Австрия. И е, какви са резултатите? Първо установихме е, какви са е, разликите в нашите процедури, правомощия и е, тълкуване на принципите на Вашингтон. Целта не е да ги изравняваме или унифицираме, но да е ясно за наследниците какви са разликите ние е, направихме един наръчник, е, който представя всяка отделна национална комисия, обяснява какви са разликите и помага да бъде разбран как е, действат съответните инструменти. Излизаме също и с бюлетин на мрежата за новости, за случаи, които са били разгледани в отделните страни. Особено е, е полезно това за издирващите е, творби, за е, работещите в музеите и за търговците на изкуство също. Е, организирахме и конференция на 15 ноември в Париж с цел да се обърнем към предизвикателствата – Разбира се, е, тази е, мрежа дава решение до известна степен на проблема с липсата на средства. Когато се споделят е, базите данни, това улеснява нашата работа. Също дава възможност да бъдат свързани тези, които търсят – и е, това е една от основните предимства на нашата политика, защото създава една атмосфера на подкрепа и е, дава възможност да се осъществят основните цели. Благодаря. Благодаря за това, че описахте тези въпроси така ясно и тези насоки. А сега бих представила Агнес Перешеки, но за съжаление тя за... закъснява и има проблем с влака. hoffen, eintreffen wird. Влак е сгазил змея, така че искам да ви помоля да сме гъвкави. Ще ви кажа за какво тя би говорила, а именно госпожа Пережеги е адвокатка, занимава се с откраднато изкуство. Тя е от САЩ и ако тя дойде, ще може да изслушаме. Тя е консултант към Комисията по откраднато изкуство 19 години. В момента тя ръководи проекта за връщане на откраднато еврейско изкуство. Надявам се да е- скоро тя да пристигне. А сега искам да представя професор Велер, защото Господин Велер ще, пред, ще води предстоящата дискусия. Той ще обобщи дискусията след той. Той преподава гражданско право в Бон. Занимава се и с въпроси за опазване на произведенията на, на изкуството и се занимава с гражданското процесуално право. Той е основател на Немския институт по право и изкуство в Хайделберг и, от 2006 година организира конференцията за притежание на изкуство. Господин Велер, давам ви думата. след което ще имаме дискусия. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Първият панел днес се занимава с много важните въпроси за връщане на откраднато изкуство през Втората световна война. Аз трябва да кажа, Опитваме се, опитвали сме се да оценим и различните перспективи на състоянието на нещата в момента, какво трябва да се направи в тази насока от Европейския съюз. Вярвам, че трябва да подкрепим връщането на откраднатото изкуство на притежателите, колкото се може по-добре. В същото време европейският законодател е ограничен в своите действия и смятам, че всички сме съгласни, че ни трябва в тази област един интегриран подход за действие. Освен това, ясно е, че европейският законодател може да действа само по отношение и в рамките на върховенството на закона и основните свободи. На тази база нашата служба предлага създаването на общи насоки за връщане на откраднатото изкуство. Бе проведено изследване. От това изследване проистекоха предложения за определени мерки, например модификация на търговското право, мерки за подкрепа на ефективно и прилагане на Вашингтонските принципи на конфискованото конфискуваното изкуство от нацистите, включително и мерки за реституция на откраднато изкуство, за да може да се хармонизират по-добре практиките в Европа за намиране на справедливи решения. Създаването на една агенция за защита на културното наследство и собственост може да е едно разумно решение в областта на реституциите на изкуство, а също така и Преноса на данни в рамките на регламента за защита на данните може да бъде поле, полезна, полезна мярка. Имам предвид тук преамбюл, от точката от преамбюла 150, която се занимава точно с откраднатите по време на Холокоста предмети на изкуство. Благодаря ви. Ja, damit möchte ich die Diskussion... В такъв случай, нека да открия дискусията и да приканя колегите, които имат въпроси, да ги зададат. Заповядайте, госпожо Мехер. Your... Um, Благодаря ви за това, че сте тук. Вие споменахте, че няма европейско законодателство, възоснова на което да се работи. Какво бихме могли да направим ние в парламента, за да решим този проблем? If I may answer to that direct... Ако може направо да отговоря на този въпрос. Промощата на Европейския съюз, както знаете, са ограничени по силата на договорите и държавите членки могат да предприемат стъпки. Ние работим възоснова на национално законодателство. Една стъпка би могла да бъде изменение на законодателството така, че е, произведения на изкуството, заграбени от нацистите, да могат трудно да бъдат продадени на е, пазара. Също така могат да се хармонизират е, обещетенията за собствениците на заграбено изкуство. Европейския съюз би могъл да поиска приемане на такова законодателство от държавите членки. Друго, което може да направи парламент е да приеме резолюции, е, като тези резолюции, които споменахте, въпреки че те не са законодателство, все пак това е волеизявление на политическо равнище, което може да помогне да се намерят по-справедливи решения защото защитаващи интересите на жертвите на Холокоста и членовете на техните семейства. Друго, което може да се направи, е свързано с защитата на данните и границата на защитата на данните. Има общ регламент за защита на данните е, но той доста стрикно ограничава е, разпространението на данни. Знаете точка от е, преамбила 158, която насърчава държавите членки да насърчават предаването на данни за целите на историческо всичките разследвания, особено такива свързани с Холокоста. Според мен обаче Европейския съюз може да направи е, малко повече, да отиде малко по-далеч в това отношение, е, насърчавайки държавите членки и разрешавайки им да направят това и да заяви пределно ясно, че е, предаването на данни във връзка с случаи, за каквито говорим сега, трябва да бъде разрешен, особено когато служи за разследване на происхода. Благодаря ви. Nächste Frage kommt von Frau Госпожа Штадлер. Добро утро, благодаря ви за презентацията. Аз съм депутатка от Австрия. Знам много по темата и съм напълно съгласна, че никога не бива да забравяме какво се е случило по време на Холокоста. Още повече, че в днешно време антисемитизма отново се надига в Европа, в цяла Европа. Трябва да помогнем да се възстанови справедливостта, що се отнася до откраднатите произведения на изкуството, както каза госпожа Периньон. Съгласна съм с това, което това, което каза господин е, Дибицър, а именно, че имаме колективна памет. Музеите са тази наша колективна памет, но независимо от това трябва да бъде възстановена справедливостта. Според мен трябва да има ясна процедура за такива случаи. Конкретният ми въпрос е, във вашия музей има ли такава процедура? Имате ли сътрудничество с други музеи, ако при вас дойдат хора и казват това произведение е откраднато? Имате ли сътрудничество с други музеи? Има ли ясна процедура за това какво може да се прави? не става дума за това просто да бъде върнато едно произведение, а да, ясно да се заяви, че това е откраднато произведение. Какви са процедурите? Какво правите вие, ако някой дойде при вас и заяви, че е, имате произведение, което е било откраднато? Да, ние имаме такава процедура. А, а, и тъй като музеите са място за колективна памет, това не означава, че не бива да има реституиране на произведения, които са в музеите. Ние си сътрудничим с всички страни, сътрудничим си и с е, ищците. И имаме възможност пряко да се свържем с правителството. Ние публикуваме нещата на нашата интернет страница. В момента сме в процес на етикетиране, за да е ясно какъв е статута на всеки един обект. за в бъдеще ще направим съвместна изложба с един музей в Нидерландия, свързан с личната история на някои обекти. Около 1500 картини притежаваме, за които сме извършили индивидуални а, проучвания. Започва нашата процедура от е, колекционерите. И такава процедура сме започнали за около 100 000 обекти, но има произведения, които... Е, е, защото по този начин е по-лесно да се подходи, ако се обърнем към колекционерите, а не обект. По обект доста техническа работа се крие зад това. Ние разчитаме на работата на съвместна комисия, която организира работата на музеите. Общество на музеите се нарича тази комисия. Тя има принципи, от които, които е публикувала за това как се извършва разследване на происхода. Рекс музеум е най-големия музей в Холандия. а, и имаме а, ресурс а, да ангажираме седем души, които да се занимават а, с разследване на происхода. Иначе ресурсът на останалите музеи е доста ограничен. Ако Европейския съюз а, а, отдели средства в фонд, би могъл да насърчи тази работа, да а, насърчи това да помним. Аз не съм юрист, и малко ми е трудно да говоря, но понякога нещата придобиват силно юридически характер. аз по-скоро осветлявам нещата от човешката им страна. А, мога, а, знам как излежат нещата от гледна точка на онези, които търсят справедливост и колко голямо разочарованието, когато видят, че няма кой да им помогне. И ако продължаваме да работим по същия начин, както до сега, няма да стигнем далеч. Искам да попитам нашия модератор дали иска да добави нещо или пък другите експерти. Един от основните проблеми е този, че Когато естите се обърнат към музеите, там а, няма кой да отговори. Музеите нямат опит а, с това как да. А, а, как да третират предаваните претенции, може би с изключение на музеум. Никой не знае колко дълго ще отнеме процедурата, кой ще бъде включен, как ще бъде решен случай, на какво основание. Ако Европейския съюз по някакъв начин а, а, създаде някакъв стандарт за това как трябва да се третират а, такива искове, в Австрия също няма такъв а, стандарт. А, и някак си са изключени от целият този процес. А, човек не знае към кого да се обърне, когато отиде в музея, към директора на музея или към... А, до, до, дори на ниво правителство няма стандартизирана процедура а, а трябва да има а, някакъв процес, в който да се знае кой какво трябва да прави. През 2000-та година на форума всички държави се съгласиха да създадат контактна точка за а, изкуство заграбено от нацистите. Нещо, което не беше направено. А, А, и всички тези усилия биха могли да бъдат фиксирани на европейско а, равнище. Например, да се създаде Европейска агенция, която да работи по този а, въпрос. Тази агенция да следи дали държавите изпълняват своите задължения, агенция към която всички да се обръщат. Е, господин Дибиц върши страхотна работа в Райкс музеум, но е, е, много малко хора знаят за това. Хубаво е да се знае, че има седем експерти, които работят в Райкс музеум. Агенцията да се грижи за това, какво е направено, какво е било публикувано колко искове са били отхвърлени. Господин Лагодински. От зелените, от Берлин. Господин Велер, може би един въпрос към вас. Някои от нас са нови в този парламент и много от нас не са запознати с доклада от 2017 година. Имам следния въпрос какви са правните пречки, които сте идентифицирали, например, в германското законодателство? Кои са правните пречки пред такива искове? Бихте ли изброили, за да знаем по какво трябва да работим? Без значение какви са нашите правомощия на европейско равнище. Thank you very much for this uh, important and central question. Благодаря, това е много важен uh, въпрос. Пречките пред нас са такива, каквито навсякъде в Германия са същите, като във Франция и във всяка една друга съдебна правна система. На първо място въпросът е свързан с добросъвестното придобиване на а, а, произведенията. А, второ, тежестта а, до, за събиране на доказателства, доказателствената тежест и обикновено има проблеми, свързани а, а, с давността. И сега въпросът по който се опитваме да говорим в доклада. Въпросът е какво можем, може да се направи от законодателна гледна точка към днешна дата. Защото е ясно, че законодателството създава пречки и препятствия само по себе си и за това а, а, мислям по въпроса какво може да се направи като законодателство. Не можем да кажем, че не може да се направи нищо. Може да се направи е, много по въпроса на бъдещите транзакции. Може би си струва да мислим за това по-скоро, отколкото да мислим за минали вече транзакции. За това в доклада се казва, че е, е, е добре да се направи нещо за транзакциите, които ще се случат в бъдеще. Законодателство да се приеме, което касае е, продажбите така ще избегнем проблемите е, на ретроактивното действие, на действието с задна дата. Ето това може да се направи. Благодаря, господин Лебретон, поиска думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости. Оценява много високо техния принос. Интересуват ме е, цифрите. Колко е, творби са откраднати от е, нацистите в периода на войната? Има ли някакви оценки? И второ, колко от тези творби вече са върнати? Мисля, че цифрите ще ни покажат в какъв е магнитуда на проблема. Освен това, виждам очевидно разлика в подходите от нашите гости тук от ляво, като че ли повече застъпваха идеята да се връщат творбите, а тези от дясно да бъдат компенсирани собственици. Каква е тезата в такъв смисъл? Благодаря. Е, много важни въпроси. Е, първият е, може би е да бъде отправен към господин Вебер, а след това вторият към господин Жером Бенезещ. Благодаря. Въпроса колко е откраднато? Няма отговор много цифри се цитират. 600 хиляди, например, е една от тях. Никой няма отговор на този въпрос. Много от творбите е, всъщност са върнати в съответните страни от съюзниците с цел да бъдат върнати на собствениците. 15 000 е, такива творби са се върнали в Франция, Австрия 4000 и така нататък. Много от творбите са излезли на пазара за изкуство и са продадени. Мнозина от наследниците не са наясно изобщо къде са. Ние представяме десетки семейства. Те понякога представляват и други. И около 90% от издирваните творби все още не могат да бъдат открити. Става дума за колекции от творби от порядъка на от 20 до 2000. Така че има много, много творби, които не могат да бъдат открити. Те са в музеи, които не, не правят а, изследвания в, по тази тема или в частни а, е, ръце. И е, втората част от въпроса дали да се връщат или да се компенсират собствениците, господин Жером Бенеш. Да, да довърша и въпроса за това колко са били взети. Около 5 е, хиляди се смята, че са във Франция. 100 хиляди, извинете, са във Франция, но е трудно да се каже. 60 хиляди са били е, върнати след е, войната. Може би остават около 15 хиляди, които са идентифицирани във Франция. Около 13 000 е, от тях са продадени на търгове, 2000 са в националните музеи. А, това е една категория. Има друга категория от творби, които са придобити от музеите директно, така че е трудно да се направи обща оценка. А дали да се компенсира или да се връща съответната творба, това са два съвсем различни подхода. и те отговарят на различните е, ситуации. Ако е ясно къде е творбата, тя е, теоретично може да бъде върната. За Франция има код за културното наследство и е, ако дадена творба е влязла в е, националната е, е, колекция от е, творби на културното наследство, тя не може да бъде извадена. Така че това потенциално може да се смени, но за момента това е положението. Така че ако се знае къде е творбата и може да бъде възр... върната, това е един от вариантите. Може би комисията, може и политиците да решат да направят препоръка да бъде върната. Много е, такива случаи има, недостатъчно естествено. Това е един от вариантите. А другия вариант е когато е, се обръща семейство наследници към комисията и казва имаме доказателства, е, идентифицирали сме, че е имало определена творба и тогава Единствения вариант, ако тази творба не е налична или е някъде в чужбина, е да се търси обезщетение. Това е варианта, който предлага Френската комисия, но вероятно в други страни се процедира по друг начин. Благодаря. Вероятно трябва да си дадем сметка, че е, публични е, органи е, могат е, да е, осъществят е, връщане, защото те са тези, които взимат решение за това, което притежават, е, спазвайки съответните морални стандарти. Но когато става дума за частни притежатели на творби, там вече компенсацията е много по-възможен вариант. Господин Аронович, в Содеби, когато при нас се появи е, собственик, който иска да продаде творба и се окаже, че тя няма ясно очертан происход, се търси разбирателство между двете страни, намесват се експертите по процедурите за връщане и евентуално се продава творбата и се разделят средствата между търсещия връщането и притежателят. Това е така своего рода альтернативен механизъм за решаване на споровете. Чисто прагматичен подход – който отнема много време, но от друга страна доста по-бърз от, защото се осъществява извън съда от стандартните процедури. Тоест, нали, по взаимно съгласие се продава творбата и се разделят средствата. Статистиката в Париж, Милано, в Лондон естествено, Сотби. Осъществяваме продажби на творби на изкуството от преди 45-та, около 15 000 такива продажби сме осъществили. 45-55 творби са, а, сме установили, че са откраднати от а, нацисти и 20 от тях са в процес на оспорване на собствеността. Аз също искам да направя един коментар относно броя на предметите на изкуството. И да, и да добавя, че много хора не знаят какъв е происходът на тяхното изкуство. Искам да добавя един пример във връзка с процесите Гулет, който станаха е известни. Стана ясно какво е завещанието и кой е музей какво получава. Тогава стана ясно, че част от това изкуство е било отнето от от нацистите. И понеже ставаше дума за местен музей, е важно да се документира происхода и да се извършват консултации. Ето тук може да играе някаква роля Европейския съюз. Имаме още десетина минути и бихме могли да говорим по, по темата. Видях, че господин Свобода поиска думата. Благодаря. Искам да поставя въпрос за правните пречки. И това, което каза госпожа Вебер, че Европейския съюз има възможност да реши проблема – тук става дума за гражданско-правна материя и доколкото знам, правомощията на ЕС в тази област са много ограничени. Та, ми се иска да чуя дали, от правните експерти дали те са убедени, че всички проблеми, които изброяваме тук, спадат в правомощията на Европейския съюз. Ask, uh, uh Ако мога да отговоря на този въпрос. Да, да, това е проблема, който се опитвах да очертая, когато започнах уводните си думи. А именно, че трябва да сме наясно какви са правомощията, които дават страните членки на Европейския съюз в това отношение. Действително става дума за материя от гражданско правно естество, но също и тематика свързана с продажби и така нататък. Там, където Европейския съюз има правомощия, после подобряване на вътрешния пазар е също съображение. Така че чисто интуитивно считам, че трябва да стигнем максимално далеч до там, докъдето можем в така темата правомощие и да търсиме инструменти. Имаме съответните инструменти, свързани с продажно право, но процедурно право там вече проблемите са по-сложни. Затова, както казах, е, е необходим да има, необходимо да има интегриран подход на европейско ниво, е, да се работи и в парламента, и от е, съзаконодателите, а и от страните членки. Госпожо Мелке. 80 години вече сме натрупали опит с творби, с откраднати творби. Действително има проблем да се установи происхода на творби, които излизат за продажба. Но също така има и много сериозни интереси в това да не се открива происхода на творбите когато те стигнат до аукционите или са дадени като дарения на музеи. Би следвало да улесним възможността да се намира информация и да не се дава възможност тя да бъде е, укривана. От гледна точка на Дания когато купиш откраднато стока, ви, ти нямаш правно основание да се обявиш за собственик. Така че е, като дъчанинка много се изненадвам, че в Европейския съюз няма подобна правен постулат. За мен морално и политически това е неправилно. А, освен това, имаме немалко опит. Е, как е, може да се използва този опит е, за творби, които са изчезнали по-скоро, за да не се окаже, че още 80 години ще ни трябват, примерно, за да се справим с проблеми на творби, да речем, откраднати от Сирия би следвало да търсиме някакви решения, не да оставяме нещата да си такъв същото росло. Uh, Благодаря за тези коментари. Наистина има нужда от сравнително изследване. Има така наречените разпоредби за покупка в, в добра воля. Тези разпоредби а, варират в държавите членки. Ето за това ние създадохме едни общи принципи, а, принципите на добросъвестната покупка. Но въпросът е как евентуално държавите членки могат да бъдат поощрени да подпишат тази конвенция за добросъвестната покупка. А от друга страна, законодателството би трябвало да обезкоръжава, обезкоръжава а, покупката на откраднати предмети. Това цели немското законодателство от 2016 година. Може би а, немски пример би могъл да послужи на други юрисдикции. Когато колекционери притежават откраднато изкуство, ситуацията е такава, че не винаги това е тяхна вина. Има, трябва да има стимули, така че собствениците, сегашните собственици да бъдат поощрявани да публикуват притежанието на откраднато изкуство. И тук една мярка би могла да бъде компенсацията. Може да има общ фонд, така че сегашните собственици да бъдат компенсирани, да бъдат обещетени. Бях в Австрия и една от акционерните къщи каза, че получават че получавам много често произведение на изкуството от семейства, произведение, чиято история е неизвестна и собствениците трудно могат да бъдат установени. Но има нужда от такива инструменти, инструменти на компенсация – Съгласна съм с професор Веле. Има нужда от интегриран подход на европейско равнище за компенсация и обещетение. Благодаря. Мисля, че наистина това е нещото, което не би трябвало да забравяме, а именно с какво би трябвало какво, какви мерки би трябвало да предприемем, за да изпълним резолюцията с живот. И така, искам да помоля господин Вебер за заключителни слова, след което ще дам думата отново на председателката на комисията, за да преминем към следващия панел. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде много кратък в обобщението си. На три неща искам да се спра най-напред. Нашата загриженост би трябвало да се отнася към жертвите на Холокоста и техните семейства. Трябва да намерим по-добър интегриран подход, който включва връщането на откраднатото изкуство на, на собствениците, както и трябва да включим тук елементи на, на на възпоменание. Това е нещо, което казва и германски историк Ребека Хабермас, дъщерята на Юрген Хабермас. Тя нарича този подход включена контекстуална история – мисля, че трябва на всички нива да предприемем този подход. На следващо място стандарт, прозрачност и отчетност. Това са ключовите думи тук. Тоест, когато имаме даден случай, трябва да, да се стараем да бъдем последователни, сходни случаи да бъдат решавани по сходен начин. Трябва освен това да имаме и съответните процедури. Както бяхме, както чухме от от е, собственика на откраднато собственичката на откраднато изкуство, видяхме колко трудно е човек да си върне притежанието. Би било хубаво да има стандарти, да има стандартни критерии за решението на проблема, би трябвало да помислим за един модел за стандартни, стандартизирани процедури, трябва да помислим за един набор от добри практики, които може би ще са необвързващи, но нека помислим вашингтонските принципи от 1998 година. Те са необвързващи, но в крайна сметка опитът сочи, че именно такива инструменти са много силни. И на трето място, препоръката би била към европейския законодател, да се заостри търговското право и да се подобри правото на пренос на данни, така че да се подкрепи изследването на историята на артефактите. Благодаря ви. Думата има отново председателката на комисията. Благодаря. Преминаваме към следващата дискусия, но председателят не е тук все още, така че ще направим 5-минутна почивка между двете дискусии. Ако колегата не дойде след 5 минути, ще продължим въпреки това, но мисля, че може да се поразходим малко и след това ще продължим.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 Okay, thank you very much for your um, patience. Uh, we will now restart with panel number two. И така продължаваме с втория панел. Той ще бъде ръководен от Ромео Франц. Много се радвам, че той може да го ръководи. Давам думата на Ромео Франц, заместник-председател на Комисията по култура. Имате думата. Добро утро, колеги! Добре дошли! Искам да приветствам с добре дошли експертите и ръководителката на панела Майке Хоп. Структуриран е последния начин нашата работа. Ще изслушаме експертите, след това депутатите ще могат да зададат въпроси. Ще имаме дискусия. Дискусията ще бъде ръководена от професор доктор Хоп. Имаме един час на разположение. Това би трябвало да ни е достатъчно за една добра дискусия. Госпожа Майка Хоп е отличена с наградата Хайнрих Волфин от университета в Мюнхен. Нейната дисертация носи заглавието Търговия с произведение на изкуството по времето на нацизма. Тя работи в Централния институт по история на изкуствата, ръководи различни проекти в областта на историята на предмети на изкуството. От ноември 2018 година ръководи Международното сдружение ЕФАЛ за откраднато и изчезнало изкуство в Техническия университет Берлин. И така ще представя след това експертите. Доктор Весле той е директор на Сдружението за еврейско изкуство. Господин, госпожа Хауслер е директор на Центъра за международно право в Великобритания, Лондон. Джеймс Редклиф е генерален консултант и директор на регистъра по изкуство. Този регистър се занимава с различни случаи, включително и откраднато изкуство от нацистския режим. Моника Дуго е виш консултант, международен директор по реституция в Кристи в Нью Йорк бюрото и се занимава с въпроси на реституцията. Кристиан Фурмайстер координира проекти в Централния институт по история на изкуството в Мюнхен. Това е единствения независим институт за история на изкуството в Германия. Искам да помоля експертите да се, спа, да се включат в своите 5 минути при изказванията си. Господин Госпожа Хоп има думата. Благодаря. А господин Фишер има думата. Започваме с втория панел. Искам да помоля да започнем с презентацията. Има нужда от стандартизация и информация, когато става дума за реституция. Това е важно както за бъдещето, така и за историята на откраднатите произведения. Това е един подход, който може да бъде използван както за миналото, така и в бъдещето. Има нужда от архиви, има нужда от тях, защото е, няма система за регистрация, нямало е компютърни кодове, нямало е, тру... нямало е информация, която да, се свър... която да свърши даден предмет с неговата история. Много е трудно да се предвид... предотврати в този смисъл фалшификация и заличаване на историята. There. The plunder of cultural property from the Jews of... Открадването на предмети на изкуствата от различни режими е най-огромната кражба в историята. Е, предмети на изкуството се из са открадвани не само от нацистите, но и от техните съюзници и замишленици. Има много случаи с трансграничен аспект. Важно е да се разбере, че въпросът не, е не опира само до Германия. Много различни сътрудничещи режими са открадвали предмети на изкуствата и то не само картини, а и други произведения на изкуството. След войната проблемът се третира от определените, от съответните нации. Това е ситуацията в момента. През 1998 година бяха развити принципите във Вашингтон за откраднатите произведения на изкуствата, но тези принципи могат да бъдат тълкувани от отделните държави членки. Въпросът е, че трябва да се положат усилия за създаване на централен регистр, който да включва информацията за откраднатите предмети на изкуствата. Правителствата се съсредоточават върху държавните музеи, които да оценят своите колекции. Това е хубаво, но не е достатъчно. Много произведения на изкуствата не са в музеи, те, били, те са разрушени, те са в частни колекции и са много разпръснати. Ето защо ние решихме да се върнем към първоначалните архиви и, да, и се опитахме да, да, да идентифицираме обектите. Въпросът е, че обектите са разпръснати из Европа, но, и, но също така и документацията свързана с тях. Както виждате на слайда, има 29 архива в 9 страни. Най-голямата колекция, най-големият архив е в Киев. През последните десетилетия се опитахме да сканираме различните фрагментирани архиви. Тук виждате Бунтес архива в Германия. Тук има информация за произведения на изкуствата, които би трябвало да се върнат в Германия. Но Германия първо трябва да разреши сканирането на предметите. Пилотен проект е връщането към архивите. Има предмети, разпръснати във Франция, Белгия и Нидерландия. Това е пилотен проект, който се опитва да обхване тези три страни и да проследи историята на откраднатите проекти. През 2003 година бяха оценени първите резултати. Резултатите бяха много положителни. Това не беше самоцелен проект. Проектът и базата данни започна да се разширява и ние се опитахме да започнем на базата на този проект, проекта за връщане на еврейско изкуство. Решихме да започнем с компенсация на всичко, което е откраднато във Франция, Белгия и Нидерландия, като смятахме, че в последствие други страни ще бъдат включени в базата данни. Базата данни се основава на вашингтонските принципи. Това разширяване на проекта може да бъде, може да бъде осъществено единствено на базата на националните архиви. Започнахме срещи с националните институции в Австрия, Германия, Франция, Нидерландия и Холандия. Обсъжданията се съсредоточаваха върху общ подход – Наблюдателите включват институции не само от Франция, Белгия и Нидерландия, но също така институция от Германия, Австрия и САЩ. Тук виждате някои от нашите партньори, които работят с съответните институции. Въпросът е да създадем обща база данни. Да, нашата цел е да предоставим информация която да улесни образованието и изследването на историята на обектите. В Основният въпрос тук е трансграничната реституция на откраднати обекти по времето на Втората световна война. Някой някои от предметите, някои от въпросите, извинявам се, че изпускам някои от слайдовете и преминавам към аспектите засягащи търговците, сегашните собственици, gdcprp.org е страницата, на която ние публикуваме нашата информация. 75 години след Втората световна война ние се опитваме да обвържем различните елементи на информация, свързани с а, откраднатите обекти. Какво може да очакваме в бъдеще? Може да имаме по-добро законодателство за историята на откраднатите обекти. Тук се очакват действия на европейско равнище. Европей, европейското равнище може да реши проблемите от миналото и да осигури факта, че никога повече да не се случва културен геноцид. Благодаря на Лесли Фишер и за да не се бавим повече, ще дам думата направо на Кристин Хауслер. Е, аз също имам презентация на PowerPoint, само няколко слайда. Помолиха ме да говоря за происхода на надлежната проверка в международното законодателство. Първо, няма дефиниция на двата термина, както казахме тази сутрин. Така че това е е, спешен проблем за е, решаване и съм дала тук дефиницията на ICOM, на етичния кодекс на е, музеите. Когато извършвате надлежна проверка, едното от нещата, които трябва да направите, е да установите происхода. Но когато говорим за происход, говорим и за происход на средствата за осъществяване на а, транзакцията. А, когато говорим за правната рамка, говорим за конвенцията на ЮНЕСКО от 70-та година. Това е ключов договор и той е, съдържа в себе си концепцията за добросъвестната покупка от собственика или посредника, които биха могли да получат обещетения, ако са действали добросъвестно и са невидни, но е изключително трудно да се установи тази добросъвестност е, е, и липсват критерии за това в конвенцията, така че това може да се направи за бъдеще. Ако собствеността е а, ясна, това може да се вземе през преустановяване на, на, на, на невинността. Също така е добре да се приемат и етични морални критерии за извършване на проверка на собствеността. Конвенцията през 2019 година е прията в европейското законодателство за културните ценности. През 1995 е, година нещата претърпяват е, е, развитие и се дава възможност за предявяване на претенции от частни лица. Тази конвенция съдържа неизчерпателен списък с критерии при извършване на надлежна проверка. Например, каква цена е платена, дали е била извършена консултация с експертите или с някаква база данни и така нататък. Това разбиране за надлежна проверка е възприята и в директивата на Европейския съюз за връщането на културни ценности. Отбелязва се също така и това, което е направено на равнището на Обединените нации. Там има също така широко прияти критерии. Говорим за, много за уеднаквяване на надлежните проверки. Говорихме за това какво може да се направи при продажбите. Трябва да отбележим тук и резолюцията на а, съвета за сигурност на ООН от 2017 година. Също така за ангажирането на музеите и другите засегнати страни при извършването на надлежната проверка. Трябва да споменаме директивата срещу изпирането на парите, прията миналата година. Тази директива разширява изискванията за извършване на надлежна проверка и обхваща всички участници на пазара. Те трябва да извършат проверки на клиента, на обекта, на происхода на обекта, даден е списък с високо рискови държави по отношение на спирането на пари. И мисля, че когато се приемат насоки, могат да се разширят изискванията и критериите не само върху изпирането на а, пари, а, но и върху откраднатото изкуство, например. И последно, а, ако се установи, че обекти притежавани от частни лица са били откраднати, трябва да се говори за а, компенсации а, и може би да се предвиди фонд, който да насърчава. Благодаря, Кристин. регистъра на отграденото изкуство и е базата данни за извършване на далечна проверка са темата на моя доклад. Първо, всичко трябва да се направи, трябва да се направи всичко за улесняване на извършването на надлежна проверка, защото много малко са хората, които искат да извършват такава надлежна задълбочена проверка. Тя струва скъпо и представлява проблем и може да бъде много обезкуражаваща. Пазара на изкуство е, е наистина глобален и за това и базите данни за извършване на проверка трябва да са глобални и международни, за да може е, да се извършва добра е, проверка. И така, националните дази, бази данни не могат да служат за такъв инструмент. Същото се отнася и за европейска база данни. Пазарът на а, изкуство става все по-дигитален, продажбите се извършват все по-повече онлайн и съответно са трансграничен и, и така, че всички потенциални проблеми трябва да бъдат включени в една база данни за проверка, защото никой не иска да извършва множество, множество проверки. Първо в база данни за откраднато от нацистите изкуство, след това в отделни национални бази данни за откраднато е, изкуство дадена картина, примерно, може да не се съдържа в базата данни за откраднато от нацисти изкуство, но може да бъде открадната преди, само преди 5 години, или пък обратно, или пък и двете. Така че най-доброто решение е една единствена база данни, която да покрива всички проблеми и това ще помогне на хората да извършват надлежна задълбочена проверка. Съществуването на множество база данни прави проверките неефективни. Примерно, ако жертвите са регистрирани в една база данни, а в друга не са. Все пак обаче има смисъл от съществуването на множество бази данни за различно предназначение. Въпреки това обаче, единната база данни за извършване на проверка е най-добрия начин. Защо обектите в тази базни данни трябва да имат уникален код за идентифициране? Първо, за да е сигурно, че става дума за едно, за един и същи обект, а, а, и защото не може да се направя достатъчно бързо, ако имаме 10 или повече съответствата. А, Понякога се отправя критика, че е, затворените бази данни пречат на извършването на проверките. Но когато става дума за откраднато от нацистите е, е, изкуство, те не винаги, исковете не винаги се е, предявяват в публичната сфера. А ако базите данни са затворени, е, това има две важни последици. Е, е, първо, може да се извърши операцията преди да се установи, че има, има проблем. Второ, това означава, че няма проверена следа на информацията която е била а, проверена. Поне в Европа а, за изкуството откраднато от нацистите не могат да се предявяват а, искове va нуждата от единна база данни за извършване на, а, а, на проверка е а, очевидна. И накрая базата данни за извършване на проверка е изключително важен инструмент при връщането. Смятаме, че най-доброто решение е да има една база данни, която да покрива всички видове проблеми. Благодаря ви. Thank you very much, James Ratliff. Um, Monique... Благодаря. Моника Дюбо. Заповядайте. Благодаря за възможността да говоря за моята работа за връщане на творби в Кристи от 15 години и се занимавам. Пазарът е много важно да се занимае с проблема за ограбването на творби от нацистите. Няколко общи предизвикателства ще очертая за тези, които работят за връщане на тези творби Работя от 20 години в е, тази област и е, имам за цел е, да предотвратя съзнателното продаване на творби, ограбени от наци... нацистите. Кристи има за цел да създаде един сигурен пазар за произведения на изкуството, и също така имаме и моралния ангажимент да идентифицираме е, творби, откраднати от нацистите. В последните две десетилетия информацията за подобни творби е нараснала много. Има публикувана информация и е, на практика това означава, че трябва да бъдем много внимателни при проверките преди, те, преди творбите да излязат на пазара. Също така е, е необходимо да има възможност да се осъществява наблюдение над основните галерии, които продават е, творби на изкуството преди 20 е, години е, беше много по-трудно. Разбира се, съответните е, музеи, частни колекции, частни институции, които продаваха, излизаха с списъци. Сега има сериозен технологически напредък, но няма кой знае колко е, повече е, възможности създадени за централизирана база данни. Комисията за възстановяване на откраднати творби е, предприе проекта за цифровизация на културното наследство, което ще отнеме доста години и има нужда от много подкрепа и сътрудничество. Второ предизвикателство е, е изследванията, защото е, няма и достатъчно е, средства за това, за установяване на происход. Започва да се работи в някои университети, което е изключително важно. Също така е много важно да се подкрепят семействата, които търсят изгубените си колекции. Понякога има заявени е, търсения, но не е ясно как точно се откриват е, съответните собственици сега. Трето, трябва да се е, дефинира и е, незаконното отнемане. В момента няма ясна дефиниция какви е, обстоятелства предполагат едно такова незаконно е, от, открадване. Обикновено се смята, че е, това са е, творби, които са били собственост на преследвани от нацистите но а, ние имаме насоки, примерно, за да установим дали а, е, съответните лица са били преследвани. Също така, а, когато има един иск, има много неща, които трябва да се установят и тогава въпросът е кой е длъжен да ги установи. От една страна, къде се намира творбата, тя може да е в друга страна, закупена от трета. Как точно да се реши също и въпроса с юрисдикцията? В такъв случай ние имаме съответните насоки в духа на принципите от Вашингтон, за да бъдем и достатъчно прозрачни към нашите клиенти. Нашия, нашите насоки са един модел, евентуално да обсъдим разработването на европейски насоки в това отношение. Ние по-скоро работиме по модела за альтернативни решения на споровете, за намиране на приятелски решения между страните, без да се стига до дълъг съдебен процес процес. Разбира се, трябва да се отчита и финансовата стойност на търсената творба. По-лесно е естествено да се получи решение на не толкова скъпа творба, наколкото на много основна. Ние искаме да работим и за семействата, които са засегнати от Холокоста, но и за себе си като професионалисти и практици, за да можем да, се, да прилагаме най-добрите практики в посрещане на тези предизвикателства. Следващият е, оратор е господин Кристофор Майстер. Кристиан. Скъпи колеги, скъпи гости, ако е, да представям в Брюксел е, проекта Хера е всъщност да върна е, Европа в Европа. Става дума за един проект, е, който е, работи с 27 агенции Европейската комисия. В момента се осъществява изследвания в културно наследство и тук се счита, че това е основен елемент от човешката идентичност. 18 проекта е имало и те са едни от най-добрите е, примери за оценка. Също са оценени и административни съображения. Определено е, проекта е, Хера може да бъде обект на внимание на Европейския парламент. Така наречената програма Transcode АА се занимава с а, трансфера на а, творби а, в региона Адрия. В, ние сме базирани в Триест и оглеждаме на област с радиус 300 км в рамките на бившата Австро-Унгарска империя. Шест души виждате от пет националности, които се занимават с архива с много така основен и обикновен на дейност по разследване, свързано главно с отнемане на еврейска собственост. Когато е, говорим за предмети на културата, не непременно винаги говорим за е, творби Примерно има различни видове е, предмети, които са отнети. И когато се оценява какво е било отнето, всичко е само относително. Не би следвало да забравяме колко огромна е всъщност мащаба на преместването на такива предмети. В Италия започна благодарение на нашия проект дискусия по тази тема в Любяна също, в Харватска събрахме учени също от много страни, изреждат се съответните страни за едно лятно училище. Също пътуваме на място до конкретни музеи, където се запознаваме с историята на много предмети, които не винаги са документирани или изследвани, но винаги има спорове около тях окупационните фашистски режими е, са е, причинили е, драстични последици не само за страните, но и за отделните граждани, които последици излизат извън националните граждани. А всъщност е, отговорност на Германия е да поеме предизвикателството за последиците от дейността на нацистския режим. Четири основни е, учени се работят по е, случаите за преместване на съответните предмети, като се опитват да установят и е, какви са различните измерения по време на Първата, Втората световна война и, студ... и Студената война. И излизаме и с едно специален бюлетин Студии Димемофонте. Е, Трето издание ще има скоро. Конференциите в Любляна и Мюних ще е, публикуват съответните презентации и ще има достъп до всички тях за работещите по проекта. Когато има достатъчно известни факти, тогава има смисъл да се работи и в правните аспекти, но има много страни, където такава информация още няма. В Харватска, примерно, е, има е, информация за е, предмети, които са държавна собственост. възможността да се осмисли този исторически процес и да се стигне и до примирение е единствено възможно на базата на достатъчно информация. Да има на база данни е една отлична идея, но как, кой ще вкарва данни в тази база? Освен това, фундаменталните изследвания могат да бъдат обединени, но това може да се случи само ако Европейския парламент, например, настоява за това. Благодаря на господин Кристин Хауслер. Започваме да изоставаме, за това ще коментирам съвсем накратко. Мисля, че е, от втория панел така за да обучихме малко е, тематиката по отношение на стандартите. Правни стандарти, инфор... стандарти за информация и така нататък. После а, идеята, че трябва да има надлежна проверка, включително и в частния сектор. Тук отново се поставя въпроса с стандартите. А, какви данни трябва да се предоставят на лицата, които издирват на творбите и е, съответно на търговците, така че те също да след, спазват принципите за надлежна проверка отново трябва ли да има по-строги правила за търговците, отколкото за музеите, как можем да наложим тези стандарти, включително и за надлежна проверка в частния сектор. Така че стандартите от конвенцията Онидроа за централен е, регистрация, примерно, както се предложи тук. Може ли това да бъде решение? Също е, фактора поверителност е, има своето значение – а и е, дали е достатъчно прозрачен целият процес на разследване. Има много информация, но очевидно е необходимо да има и повече разследване и се налага и въпроса защо са толкова малко проектите по тази е, тематика, как се работи транснационално по такива проекти и къде са предизвикателствата. Тоест, много, много въпроси. Е, нека да дадем на комисията възможност да даде някой от отговорите. Благодаря на експертите. А сега депутатите могат да зададат въпроси. Ще ги съберем, след което експертите ще имат възможност да отговорят. Um, so if there are no questions for the Ако няма за момента въпроси, Уесли Фишер. Уесли Фишер има думата. Мисля, че е важно за е, всички нас да знаем, че повечето е, държа... Е, страни не изследват историята на предметите. Ако погледнем целият Европейски съюз, това не се прави. Ние говорихме главно за някои страни, но това, което каза господин Фурмайстър, е всъщност един странен проект, който включва страни, които до момента не са били активни в тази област. Това е проект, който е под егидата на Европейския съюз и той оказва много благотворително влияние. Харватия и Словения бяха много включени в проекта и е, установиха неговото благотворно въздействие. Сергей, един въпрос имам. Фокусът е Втората световна война. Естествено, това е важен политически въпрос, важен исторически въпрос за нас, но може ли да извлечем определени полуки от тази материя и да ги пренесем към други ситуации? Има ли универсални полуки? В Германия си имаме определени други проблеми, не само свързани с Втората световна война. Има ли определена ориентация, която може да следваме и в други контексти? Естествено, има исторически разлики, има и разлики в последствията, но някакви общи насоки. Мисля, че това би било добър въпрос към госпожа Хауснер. Хауслер. Въпросът е как да създадем стандарти в различни области и как да провеждаме изследвания и разследвания. Това, което в момента се случва в Сирия, например – може да се разшири обхвата на директивата, защото нещата са свързани, нещата с кражбата на изкуство и финансирането на тероризма. Все още има страни с активни конфликти, където тези въпроси са много важни. Така че разширението на обхвата е важно, но и въпросите от миналото, свързани с колониализма и крадените тогава произведения на изкуството, е също важен, така че това също може да влезе в обхвата на директивата. И ясно е, че добросъвестността и надлежната проверка са част от нашата работа, като имаме предвид и откраднатото изкуство преди години и откраднатото и разрушено изкуство в Сирия. Важно е да се установи историята на обекта, така по най-добър начин може да се види откъде произхожда обекта и происхода на обекта и неговата идентификация трябва да бъдат вложени в база данни. Е, миналата седмица установихме един обект, който вероятно е откраднат от Сирия и то благодарение на информация от 2014 година, не защото обектът бе архивиран в базите данни. Може да има директиви насочени към пазара на изкуство, но тези директиви няма да ни кажат нищо за происхода на обекти, откраднати през 2013 и 2014 година. На второ място, промяната в търговското право. Тук има огромни възможности за укрепване на процеса на добросъвестност при покупка и продажба на обекти на изкуството. Моника спомена трудностите, които съществуват при тълкуването на разпоредбите в различните държави членки. А, много трудно е за заявителите, за ищците, когато подават заявление, много трудно е в различните държави членките да знаят точно какъв формуляр да попълнят и как да подадат заявлението си. Благодаря. Ich wollte gern Frau Hersch. Искам да дам думата на госпожа Хершкович. je voulais ajouter simplement après tout. Благодаря. Искам да добавя към думите на експертите, които чухме. Аз съм адвокат по те, е, казуси за връщане. Констатирам и напредък, и е, недостатъчно постигнато в е, областта, която коментираме, особено свързано с установяване на происхода, защото няма и образование е, по тази тематика, поне във Франция. Принципите за Вашингтон не могат да се е, прилагат напълно. Първо, защото няма образование. Тук чухме за Рейкс Музеум, че има седем души, които се занимават с това. Това е изключение, е, един пример за нас. Но когато разсъждаваме при какви условия трябва да се върне една творба, трябва да се извърши една официално разследване на базата на данни, затова е по-удобно тези данни да бъдат централизирани. Но също така трябва да има и яснота подобни бази данни какво следва да включват кога следва да бъдат и усъвременявани, защото има творби, които може би са върнати. Та, първата работа на комисията, която би се занимала с това, ако има и съответното е, финансиране, естествено, е да се финансира образование в тази посока, а и евентуално създаване на агенция, която да предоставя научна помощ е, за целия този процес за установяване на документация която може би се намира в е, различни архиви на различните страни членки. За мен е, е абсолютно необходимо и, спеш, и то спешно необходимо да се централизира работата по установяване на происход. Благодаря, госпожо, госпожо Хешковица. Уважаеми дами и господа, ние за съжаление изчерпахме времето. Искам да попитам госпожа Хоп дали иска да направи кратко обобщение. Една, едно обобщение. Мисля, че господин Фишер иска думата. Но това, което каза госпожа Хешкович към нея, един въпрос какъв, какво е очакването към Европейския съюз, когато се говори за проекти, които чухме, като JDCP? Това е свързано с това, което каза госпожа Хешкович. Искам да отговоря най-напред на вашия въпрос, защото исках да направя разлика между бъдещето и миналото. Естествено, би било възможно да се помисли за регистрационна система в рамките на Европейския съюз, поне що се отнася за трансграничните трансфери. Това би било възможно с нови произведения на изкуството. Много по-трудно е, когато говорим за археологични находки и артефакти. Много трудно е по-трудно е, когато говорим за откраднато изкуство през 1933-1945 година. Така че идеята на проекта JTCAP е да бъдем не само отговорни, но да се включи една мрежа, която да обедини всички основни архиви и исторически институции, институции, които се занимават с изкуството. Започнахме от Запад, но тази мрежа трябва да бъде разширена колкото се може по-бързо. Отговорността тук е много важна, а именно да се омрежи информацията. Това не значи, че някой може да реши какво да е решението, ако има стълкновение в а, информацията от различни архиви. Това не е целта. на изследването. Изследването има за цел да се даде достъп до информацията в архивите, достъп до базите данни и да се използва тази информация разумно. Идеята е не да се да подходът да е отгоре надолу и да се каже ето това е истината. Идеята и опитът е да се каже това, са, това е което казват историческите данни. Благодаря. Благодаря ви за, за важните и интересни изказвания. За мен тази тема е много важна. Аз имам 6 члена на семейството, които загинаха в Холокоста. Двама от тях загинаха в Аушвиц и техните инструменти, те бяха музиканти, техните инструменти не бяха намерени. Но част от моето семейство искаше да отиде в Швейцария, не бе пуснато и техните отчасти много ценни инструменти бяха бяха им отнети от нацистите, шансът да ги получат обратно е много малък, така че аз също имам личен момент. Случила се несправедливост, тя трябва да бъде поправена. поправена. Така че може да бъдете сигурни, аз имам и, и, и личен интерес в това да подкрепя вашата работа. Благодаря на всички колеги от втория панел. Сега преминаваме към третия панел. Франко Роберти ще го ръководи. Той е съпредседател на комисията Йори. Бонжорно тути. Добър ден на всички. За мен е радост и чест да председателствам този панел този панел а, ще става дума за а, един вид а, заключение към докладите, които чухме в предишните панели. Това ще бъде последният заключителен панел. А, и затова ми позволете да кажа, че до този момент дискусията беше изключително интересна. А, аз съм дълбоко убеден, че трябва заедно да се борим с този феномен на откраднатите и изчезналите произведения на изкуството. Произведенията на изкуството като цяло са точно толкова доходоносни за престъпните групи, колкото и наркотиците или пък фалшифицирани изделия. Така че задължително трябва да се направи нещо и това, което се прави до този момент, очевидно не е достатъчно. Може би трябва да разработим а, обща правна основа за обмен на данни и информация, създаване на институции, които да се занимават с този въпрос. Необходимо е да се вземат мерки срещу тези престъпления и в гражданското и процесуалното право. Нека сега в този панел да видим как може да създадем обща правна основа, на която да се работи. Това е наименованието на този панел. Модератор ще бъде е, Гвидо Кардучи, е, професор по право е, консултант по международно право. Господин Кардучи ръководи ам, звеното на ЮНЕСКО за международни стандарти, специалиста в областта на происхода на произведенията на изкуството и изключително интензивно се занимава с конвенциите на ЮНЕСКО тази област. Също така е ръководител на работата по правителствения акт за Наталия за този вид произведения. световно известен и признат специалист, автор на множество публикации и книги по темата, за която говоря днес. За мен е радост и чест да му дам думата. Той ще направи кратко въведение към панела, ще представи панелистите и накрая ще обобщи казаното. Господин Кардоч, имате думата. Надявам се да съм заслужил добрите думи, с които се обърнахте към мен. Разполагам с няколко минути. от които ще се възползвам да въведа темата. Първо говоря в лично качество ръководих секцията за международни стандарти на ЮНЕСКО от 2008 година. Отговарях за преговорите по проекта до декларацията за принципите за културни обекти отнети през Втората световна война, нещо за което говорим и днес. Преговорите е, вървяха до 2009 е, е, години. Беше създаден проект от декларация. Само да знаете, че конференцията на ЮНЕСКО не прие проект от декларацията през 2009 година заради опозицията на три държави. Само на три държави а, тогава трябваше да се постигне консенсус, т.е. да няма възражение. Три държави обаче изразиха някои резерви срещу някои от разпоредбите и проекто резолюцията си остана проект, не стана резолюция. Само за да е ясно го казвам. Въпреки това, преговорите бяха изключително интересни, експертите бяха чудесни. Между отдавна работя в сферата. Ето това е една от книгите, публикувани по темата. За мен а, проблема продължава да стои и е важен. Подготвил съм един документ. Виждате го на екрана, може да превъртите малко по-надолу. Това е документ разделен на две части. Основни променливи се нарича първата част. Първо, какви са основните въпроси, по които трябва да се вземе решение, ако се създава ем, е, инструмент. Ще се спра сега само на правните въпроси, които трябва да бъдат решени. Първо, правното естество на документа, да решим какво е, е какво ще бъде най-подходящо. Конвенция на ООН е, ли, например, която да въведе задължите на разпоредби, бих казал, да, това е правилният е, инструмент. Този инструмент работи направо по същество от крадните произведения изкуство по време на Втора световна, световна война. второ, инструмент на международното частно право. случай, че бъде избран вторият инструмент на международното частно право, веднага бих казал, че че ще имаме нещо подобно на Рим 1 и 2. Това са инструменти, които не помагат. Защо? Защото не се прилагат при отклонение в наименованието. Тук имам откраднато похитено изкуство, което е, е, откраднато, но не винаги. Когато творбите не са откраднати, вече имаме отклонение в наименованието. Рим 1 и Рим 2 и двата регламента не ни помагат. Второ, правното естество на този бъдещ инструмент, трябва да, трябва да се отговори на въпрос мек или твърд инструмент да бъде това. Очевидно има настроение за правене на твърд правен инструмент с права и задължения, които ще пресичат от този регламент. И знаем също така, че този вид твърд инструмент ще бъде по-ефективен. Знаем какви са проблемите с меките инструменти. Знаем, че някои институции ги предлагат, други не. Трети въпрос този хипотетичен е, инструмент трябва да се отнася само до Втората световна война. Не виждам как можем да излезем е, е, извън това. Второ, да се отнася само до заграбено имущество, само върху културни ценности или върху всякакво имущество. Разбира се, големия брой от обекти, за които става дума, са заграбени, но както казаха и другите е, експерти, не става дума само за Германия. В повечето случаи става дума за Германия, но не винаги. Така че това е един трети въпрос, който трябва да намери своя отговор. Извинявайте, че забравих да благодаря за поканата да участвам в този панел, ние сме тук да дадем мнение за бъдещите действия, които трябва да се препрем. Това беше цитат. И се опитвам да направя това с този документ. Ако скролнете по-надолу по този документ, е, ще видите, че съм си позволил да свържа една част от работата на комисията по правни въпроси. Надявам се да ви помогна с това, въз основа на моя опит в областта, съм се опитал да цитирам документи, разпоредби, които вече са много добре познати. Една част от разпоредбите на конвенцията УНИДРО – която познавате от 1995 година. 47 държави са страни по конвенцията в момента. Заел съм някои разпоредби от други документи, например декларацията за културните обекти от Втората световна война. Защо? защото това е най- най-тясно свързано, най-пряко свързано с това, за което говорим. Конвенцията Унидруан не е, е специфичен, не се отнася само до заграбното изкуство, отнася се и до нелегално изнесено и откраднато е, е, изкуство и няма връзка с заграбени обекти. Сега ще мина през разпоредбите. Приложено поле, член първи. Не знаем за какъв вид културно имущество говорим. Затова съм предложил тук член първи от конвенцията на ООН. Защо? Защото много държави познават тази конвенция. Второ, член втори дефиниция, едина дефиниция на понятието заграбено, плячкосано имущество. От дефиницията зависят много неща, защото ако не работим с най-съща терминология, дадено имущество може да не се връща в определена държава. Член четвър... Член трети са дадени задълженията на, на държавите е, отговарящи за случая, член четвърти е, задължение на държавите, е, в които е местоположението на обекта, тъй като това е движимо имущество, член пети документация, Това, този въпрос е най-безспорен от всичките. Трябва културния обект да е предложен с документация, научна, техническа и така нататък. Член 6. Изключване на военните репарации въпреки че говорим за добросъвестно придобити е, творби, не бива да забравяме, че имало и репарации след Втората световна война и културните обекти, които са били обект на репарация, трябва да бъдат изключен. Е, член 7 задължение за връщане. Е, взел съм го от конвенцията УНИДРА. Е, настоящия притежател е задължен да върне на първоначалния собственик или неговите наследни. Т.е. предвиждаме правно задължение за настоящия притежанто на заграбено изкуство. Член 8. Надлежна проверка. Това е изключително важно. Няма да повтарям, защото колегите много добре го казаха. Заел съм тук текстове, които според мен са най-добри и най-напредничеви. Те са от Конвенцията Унидро 95 е, година. Притежателя, който трябва да върне обекта, е, е, трябва да има право да получи справедливо и значително обещетение, но единствено ако не е знаел, че притежава загнабен а, обект и е извършил надлежна проверка, когато е придобивал а, обекта. Алинея 2. А, а, е, е възприята от конвенцията УНИ, е, ДРОА е, и в който се казва, че надлежната проверка трябва да обхваща всички обстоятелства по придобиването от цена, така нататък, консултация с агенции и експерти. Това е а, е, много високо изискване към надлежната проверка и изпълнението на тези задължения ще изисква повече прозрачност на пазара, както поискаха и други оратор. И последното, много важно ограничение в времето. Знаем колко е важна дъвността, особено в рамките на един човешки живот. Само за ваша информация, ще кажа, че по време на преговорите в ЮНЕСКО беше заета радикална позиция, защото заграбването изкуство по време на Втората световна война позицията е радикална, защото и заграбването е било радикално а, и беше взето решението да не се прилагат времеви ограничения. Конвенцията на ООН не отива толкова далеч, но там има ограничение във времето и този срок започва тече от момента, в който е намерено на творбата и когато се говори за 3 години, това не са 3 години от 1944 година, само 3 години от момента, в който е намерен обект, от момента, в който е установен, че настоящия председател е господин Хикс или Игрек. Но радикална позиция беше възприята по време на преговорите в ЮНЕСКО и тази радикална позиция ня, да няма ограничения във времето. Благодаря ви за търпението. Всичко това може да бъде намерено на страницата. Оратора не каза на коя. И съм събрал всички тези текстове за целите на дискусията. Само ще представя много бързо ораторите на панела. Ще им дам думата един по един. Доктор Йоханес Натан, Натан Файн Арт, Берлин и Цюрих, Швейцария, относно арбитража и компенсациите на истите от Международен фонд. След това Агнес я няма. Тя щеше да говори за критериите за регистрация и, дефинира, и дефиницията на понятието за грабен. Господин Леонард Вайдингер Австрийска комисия за разследване на происхода, как да се регулира а, тази професия след това професор Майке е, Хоп, председател на работната е, група за разследване на е, происхода и накрая госпожа Евелин Камфенс, бивш генерален секретар на Холандския комитет за реституиране на имущество отнето по време на Холокоста. Тя ще говори за регулациите и стандартите за извършване на проверка на заграбено изкуство. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Йоханес Натан. Куса, професор благодаря. Ако мога да се обърна към нашите гости и да ги помоля да се е, пишат в е, петте минути, които са им отделени. Професор Натан. Е, благодаря, благодаря за поканата. Оценяваме високо. Чухме много различни мнения днес. Много е постигнато. Но мнозина от тези, които се изказаха, са на мнение, че все повече се натрупват въпроси, когато е, се сблъскваме с новите данни и те не могат да получат е, удовлетворителен отговор с настоящия подход. Едно изследване в е, Нортрайн Вестфалия е, показа, че е, музеите притежават може би един милион предмети, което, чието происход още не е установен и е, стандартите, по които се решават е, законните искове за тях, всъщност са много различни в различните страни, ако изобщо се е, разрешават споровете. Аз призовах да бъде е, създадено задължително регистриране на е, културното наследство, което ще даде възможност да е, се въвеждат законови искове за собственост за заграбени произведения на изкуството. Мисля, че на съответния вебсайт на научното списание Art Antiquity Law се съдържат тези тези. В, ако като си има предвид, че заграбването е, се е случвало не само на територията на Германия, една такава схема би следвало да покрива всички географски области. International Fund should in fact cover all legitimate claims of all geographic areas, and we've already heard statements to that effect. However, this в подобна програма обаче трябва да се включват само престъпления, които са извършени достатъчно назад във времето и могат съответно да се установят посредством правни процедури. Ако има такса, тя би следвало да е една много малка част от е, реалната стойност на обекта, примерно една десета от процента която да, се натру... която да бъде е, заплатена на е, Международния фонд за културно наследство. И така да се финансират научни изследвания, евентуално компенсации на е, собствениците. А информацията, която ще се събира, би следвало да включва основно технически данни, цялата информация, която е известна за собствеността на съответната творба, е, библиография, ако има и, и подобни. Библи... Да, би следвало да има и регистрационен номер на съответния на произведение на изкуството, придружен с обстойно изследване на происхода. Ако има въпроси, би трябвало активно да се издирват настоящите собственост собственици. Освен това, трябва да има арбитражен инструмент за е, спорове. Е, такъв има в Австрия, Франция, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство. Като се е, преценява всеки отделен случай, подобни комисии ще решават дали иска може да се реши посредством обещетение или с връщане на творбата. Програмата, която предлагаме, ще сложи край на произволния подход и несправедливостта, която е, в момента цари в много спорове за заграбено ни произведение на изкуството и ще създаде международен стандарт затрудненията при регистриране е, ще бъдат е, е, компенсирани от правната сигурност, а таксите ще дадат възможност да се изплащат исковете за компенсации. Благодаря. Сега има, думата има професор Ленард Вайдингер. Заповядайте. Ако може презентацията да сложите на екрана. I think it's better to start. Uh, uh, wenden wir uns nun der Provenienzforschung zu, die sich... Нека сега разгледаме начина за установяване на происход. Става дума за обекти, които са загубени, откраднати или насилствено продадени. Това е закон, който регулира материята в Австрия. В Австрия музеите не отговарят за установяването на происход. Тази задача се извършва от Комисията за установяване на происход – които, която комисия има своите учени, които работят в музеите. Тази комисия бе създадена 10 месеца преди създаването на Вашингтонските принципи. До момента тези изследователи са изготвили повече от 400 досиета и насоки. Изхождайки от този опит, според мен са важни следните пункти, пункт, пункт, следните точки. Най-напред, задачата на установяването на происход трябва да е много ясно дефинирана. Един такъв проект може да се осъществи на базата на, една, на един задълбочен анализ и то в сътрудничество с всички заинтересовани страни. За установяването на происход трябва да има структурно и финансирано обезпечаване и то в дългосрочна перспектива, което означава повече от 2-3 години, ако това е необходимо. Освен това, трябва да има и перс... персонална последователност, трябва да има обучение, но също така е важно и професионално ния опит. Едно разумно установяване на происхода е необходимо за установяването на доверие, а това, а за това има нужда от време. Важно е дългосрочната перспектива. Аз се занимавам с установяване на происход от 5 години, от 15 години и някои от моите случаи е, траеха няколко години. Затова много е важно да има добра, надежна информация и архивиране. И накрая Установяването на происхода трябва да е проактивно и систематично. Т.е. всички обекти от една колекция трябва да бъдат инвентаризирани, описани, особено що се отнася за, до колекции, които са създадени в периода 33-45 година и се състоят от обекти, които са постъпили през след този период. На следващо място стъпките за установяването на происход. Те трябва да са дефинирани ясно и отговорностите също. Най-напред установяването на происхода трябва да има за резултат едно досие. Досието трябва да бъде оценено от комисия. На трето място историческите факти трябва да бъдат анализирани от комисия и да се установи за какво става дума, дали за кражба или за насилствена продажба, дали става дума, може да става дума за компенсация или реституция. В Австрия се изготвя препоръки към съответното министерство. Комисията се състои от експерти. Препоръките се публикуват. Във всички случаи решението не се взима от музея. Освен това, последователността на действията трябва да е ясно. Това обаче не е задача на установяването на происход. И накрая, собственикът на обекта трябва да реши дали ще последва препоръките на оценяващата комисия. Когато този тези дейности са документирани прозрачно. Това е много добре за последващите действия от страна на собственика и на музея. Благодаря. А сега думата има професор доктор Марки Хоп. Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Благодаря, уважаеми Ма, госпожо председател, уважаема комисия, благодаря ви за поканата днес да изложа перспективата на учените работещите в тази сфера. Разставането на происхода е нещо непосредствено и то има потенциала не само да се изследват обектите, но да и да се разкрие е, миналото, да се върне миналото на семействата и културите и то през границите че е, ние сме млада дисциплина, която се занимава с жестоки исторически събития. Грабеж, клонета, геноцид, холокост, с механизми на неправомерно иземване за целта. Трябва много добре да познаваме историческите, военните, културните и политическите събития, да можем да оценяваме пазарните механизми, економическите аспекти, да разбирам, е, от е, изкуство, реставрация и това са само някои е, от нещата. Същевременно все още обаче няма достатъчно събрано експертно знание относно мнение, методите, стратегията. Няма и правна подкрепа на нашата работа. Все още не може да обхванем всички измерения на отнемането прехвърлянето на собствеността, прехвърлянето през граница, грабежите, защото следите много често са размити. Работната група за изследване на происхода обединява на повече от 320 изследователи от музеи, библиотеки, архиви, университети, от търговията с изкуство и обхваща както епохата на национал-социализма, така и гедера и колониалното минало. Тази мрежа от професионалисти е единствена по рода си в съвета. Работата в нея обаче е доброволна. Нашите сътрудници много често работят само в рамките на конкретен обект и се занимават с стотици, понякога и с хиляди обекти. 2019 организирахме първия международен ден на изследователите на происхода. Пуснахме анкета, която показа следните дефицити. Първо, краткосрочното планиране с срочни договори. Това пречи на устойчивото и прозрачно документиране на изследователската работа освен това, стана ясно, че зависимостта от финансирането от Германския център за културните загуби в Магдебург е ограничение за реализирането на международни проекти. Вашингтонската декларация от 1998 година доведе до важни национални проекти, които обаче не се координират в международен план. Проектите се използват като показни в състезанието по връщане на обекти. И това прече не само а, на нас, но и на преживелите и техните семейства. А, освен това, работейки в проекти, е, е, произвеждаме изолирани е, резултати. Получават се на места струпвания на знания, които не се използват по-нататък. Затова си позволявам да поискам експертите от нашата работна група да бъдат чути, когато се изработват международни стандарти. Необходимо ни е признание на нашата работа, преодоляване на националните предразсъдъци имаме нужда от общи европейски дефиниции, например, що е то заграбено имущество, трябва ни сигурно за нашата работа, трябва ни единна терминология, трябва ни трансгранични стандарти за документацията. За целта са ни необходими повече европейски програми за финансиране или съответно спонсорство за надрегионални проекти. Необходимо е да се създадат международни институции, които да работят по тази тема, за да може да се натрупва знание и да се осигурява неговия трансфер. Дължим го на жертвите. Благодаря. А сега думата има мис Евелин Камфенс. So as the last speaker... Аз се изказвам последно и е, нека да се застъпя за създаването на Европейска агенция, която да работи за стандартизирането за заграбени е, произведения на изкуството. Обществените власти трябва да гарантират е, ясни процедури и прозрачност. Е, сега е момента да... Сега е момента да търсиме и е, стандарти в регистриране и надлежна проверка, за да има и прозрачност и е, яснота. Въпросът е обаче кой ще създаде тези стандарти, кой ще се занимава с исковете. Би следвало всяки, всяка мярка да бъде съпроводена с система за е, съответствие. В момента цари объркване – няма правила или доколкото те съществуват, те се подават на различна интерпретация. Тогава въпросът е, е къде са справедливите решения. Принципи, които са прилагани преди време, може би днес вече не са толкова справедливи. Също има произведения на изкуството, които макар че са заграбени, е, вероятно са е, законова собственост на някого в момента. И ако искаме справедливи решения на базата на етични нормани, норми, трябва да има и така наречената система за клиринг. Тоест е, е логично Европейския съюз да се намеси в процеса, защото заграбените произведения на изкуството минават много граници. Примерно, знаете известния филм Женат в злато. То става дума за правната битка на Мария Алтман, която е наследница на Блох Бауер, на семейство Блох Бауер, която иска да си възстанови портретите на Климт. След години е, процес е, Върховния съд в Штатите е, се е произнесъл, че има юрисдикция, макар че съответните творби са заграбени в Австрия. Оттам нататък немалко европейски случаи се решават в американски съдилища. Не е ли редно да има без... неутрални и прозрачни процедури тук е, в Европа, независимо, че има разлика в правните ни системи? Пет е, са държавите, които имат е, възможности да се създават такива процедури и а, е, тук обаче трябва да имат, те имат различен е, мандат е, и а, предимно са насочени към притежания в а, публични колекции. А повечето от случаите се решават а, в поверителен характер. Въпросът е е, смятаме ли, че така е справедливо? Е, би следвало да има достатъчно насоки в тази тематика. За мен е много важно да има един прагматичен подход. Всеки случай е различен и правилата не са твърди. Може ли да се създаде неутрална среда в такъв смисъл? Една агенция ще има много задачи да координира финансирането на изследването за происход, да търси система от мерки за надлежна проверка или за страховка. трябва да има прост формат за решаване на споровете където да се ползват услугите и на експерти, а процеса да се председателства от неутрално лице. През 2012 година професор Палмер разработва идеята за създаване на трансгранично координиращ орган. Аз също съм писала по тази тема. Идеята е да има процедура, трансгранична процедура за искове. Това се приема и от Европейския парламент. Тук става дума не само за заграбена собственост, но и за връщане на културно наследство на съответните семейства, т.е. за културна идентичност – е, това дава възможност на Европейския съюз да действа. А също така можем да търсиме и справедливи е, решения на базата на сътрудничество, а не на безисходни е, ситуации, свързани с закона за частната собственост като Вашингтонската декларация, Вашингтонските принципи са една възможност да се създават справедливи решения за жертвите на отнети произведения на изкуството. И за това смятам, че трябва да се помисли за това да се създаде една европейска агенция. Благодаря много. Сега се обръщам към е, господа депутатите дали имат е, въпроси и след това ще решим кои от експертите да отговарят. Заповядайте. Е, колега Либретон, Прего. Колегата Лебретон. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички наши гости, които се изказаха. Много неща научихме, много данни, много предложения. Искам да се обърна към двама от нашите гости. Е, първо госпожа Камфенс, която предлага да се създаде Европейска агенция. Така е, трябва да се опитаме да бъдем по-ефективни във връщането на е, заграбени е, произведения на изкуството от нацизма. Но е, необходимо ли е за това да се създава Европейска агенция? Ние изслушваме много експерти в нашата парламентарна комисия и всеки ни предлага да създадем съответната Европейска агенция. Така че нека много точно да помислим, необходимо ли е да има агенция или просто един механизъм за сътрудничество между страните членки. Мисля, че трябва да си дадем е, отговор на този въпрос. Няма смисъл толкова много да се разпространяваме. И един въпрос към професор Карлучи. Вие говорихте за европейски данък, за е, възможността да се е, организира процеса на връщане. Не мислите ли, че трябва да се стигне и по-далече? Вие предлагате евентуално връщане на произведения на изкуството, дори когато те са добросъвестно притежавани. Не е ли редно да обърнем процеса и в някои случаи да бъдем удовлетворени само от възможността за компенсация? Никак не е проста тази тематика защото тук се е, нарушават правата и на добросъвестния собственик. Е, от една страна на собственика или наследника на е, произведението на изкуство, но и на добросъвестния собственик, който е закупил. После, казвате, че е, не може да се дават е, предписания. Аз лично съм юрист и доста ме обезпокоява това, защото предписанията в такъв смисъл създават известна правна сигурност. Затова трябва много да мислиме в е, този смисъл. затова и е, се обръщам към вас. Вие поддържате ли тази теза или аз не съм разбрал нещо? Так, Благодаря за въпросите. А именно, защо нещата не са... За, не, защо нямаме едини стандарти след Вашингтонските принципи? Това е въпрос на вътрешния пазар. Има въпроси на спешност. В от няколко страни се разглеждат подобни случаи от една и съща колекция и би било хубаво да имаме едни и същи закони, а пък е, едни или подобни случаи се решават по различен начин. Въпросът ви за агенцията. Разбирам вашата идея, но в момента Европейския съюз би трябвало да въведе нови стандарти за добросъвестност, ново търговско право, стандарти за надлежна проверка. Това е важно за целия, цялата област за прозрачността в търговията с произведение на изкуството. Въпросът е обаче – че ако се направи едно такова законодателство, вие всъщност ще забраните търговията с подозрителни и е, е, произведения на изкуството и с такива, чието происход не е установен. А, това ще затрудни много процедурите. На френски ще ви отговоря. Благодаря за въпрос. Аз е, Предлагам а, текст на, вашето, на, ваш, на вниманието на вашата парламентарна комисия. И това е текст, който да бъде обсъждан. Някои от разпоредбите вече са обсъдени в парламента, други е, на ниво страни членки, защото когато става дума за нормативна база, естествено се минава през страните членки. Напълно разбирам аргумента ви. Казвате, че вие сте също правен специалист. Защо да има задължение за е, връщане? Дори ако е, собственика е добросъвестен е, собственик. Въпрос е как се установява добросъвестността, дали по презумция. И ако става дума за е, украдени произведения на изкуството или заграбени, ние, е, аз лично е, се позовавам на френското право. В случай на кражба има три години, в които може да се реагира. Второ, ако трябва да е, говорим е, по същество и да не е, отчитаме интересите на отделните страни и съответните им правни режими, влизаме в материята на частното материално право, включително с конвенцията от Темпера. И е, моето предложение, което бе изложено тук е, в член 3, е, е, коментира, че е, ако собственик е добросъвестен, той ще получи компенсация. А ако той не може да докаже добросъвестност, няма да има е, възможност да търси обещетение. После препоръките. Е, абсолютно сме наясно, че те дават възможност за юридическа, юридическа сигурност – но не трябва да забравяме, че тук става дума за една материя, която е особено изключителна. Тоест, случаят е изключителен и понятието заграбване е много конкретно може да има инструмент, ако се реши на европейско ниво да е инструмент, но основното понятие, от което трябва да се изхожда е заграбването, т.е. лутинг на английски. Какво включва то и какво изключва. А пък какво ще се включва в него има два варианта. Или това е, е пълно изключване на варианта да се излиза с препоръки. където има съответните правни разпоредби има и конвенция, която не е толкова крайна, където се съдържа и изискването за 3 години. Добре, но това е, е само за случаите на откраднати творби. И условието е също да се установи кой е настоящия собственост. Единствено тогава започва да тече срока от 3 години. Така че всъщност реално срока е много по-дълъг. Също е, има и е, та, горен таван на периода 50 години. Да, да, аз съм наясно с това. Председателят, е, остава ни една минута, още един е, колега иска да се изкаже. you... Искам да отговоря на въпроса за агенцията. Дали ни трябва европейска агенция? Има Ев... Европол, има агенция за космически изследвания. Дали това може да ни навреди? Не мисля. Ние искаме да придвижим нещата. Всъщност не става дума за принципите толкова, става дума за това да предоговорим основни въпроси за притежанието. Сега, ако имаме възможност за агенция да бъде съставена, защо не опитаме? Искаме да имаме е, решителен, е, решителни усилия да бъдат положени в областта. Как ще бъдат организирани те, няма значение. А сега, може би, имаме време за една минута за общи заключения. Чухме важни неща. Дискусията е много важна за работата на нашата комисия. Аз като председателстващ мога обективно да кажа, че ако се създават агенции, те трябва да изпълняват своите задачи, естествено. Сега за давността. Има... Е, тя е важна за правораздаването. Сега координацията. Естествено, трябва да има и доверие в тези институции. Само когато, само когато информацията е правно надежна, може да имаме давност и да имаме срокове за давност. Благодаря, желая ви приятен ден от моя страна. Председателката, аз също благодаря на моите съпредседатели, благодаря на ораторите и особено, особено благодаря на Павел Свобода, който започна тази инициатива и ни събра днес на това заседание. Благодаря ви. Има съобщение. Има навън възможност за връзка с пресата. Ако имате възможност, особено ораторите, би било хубаво да се съберем и да отговорим на евентуални въпроси. Във вашите програми е описано, че има и обяд след малко в ресторанта за депутатите. Благодаря ви. Е, нашата комисия ще помисли внимателно върху всичко, което бе казано днес и ще го използваме по много конструктивен начин. Благодаря и довиждане.